Sí, buenas tardes a todos. Eh... Здравейте всички, искам да благодаря на всички наши гости, които ще говорят за реформата на общата политика в областта на рибарството, за съхранението на ресурсите. Тук има и екип на BBC, което, който ще заснеме част от заседанието. Има ли някой да е против присъствието на екипа на BBC? Искам да пожелая добре дошли на нашите гости. Днес ще се занимаем с един от най-важните въпроси реформата на общата политика в областта на рибарството. Нашата комисия не е многобройна. И бих искал да започна с думите, че реформата на общата политика в областта на рибарството е от ключово значение. Винаги сме заявявали, че политиката на, за съхранение на рибните запаси през последните години остава на заден план и е, за да бъдат решени проблемите е необходимо да, да се разрече един наистина гордиев възъл, за да се гарантира ефикасността, конкурентността тази политика в глобализирания свят. Сред нас са известни личности. На първо място давам думата на господин Валди Марсон, представител на ФАО и е, съветник към службата по риболов, който е автор на редица доклади по позицията на ФАО за съхранение на ресурсите, управление на флота. Радваме се да можем да слушаме позицията на ЕФА по темата. Давам ви думата за 15 минути, господин Валди Марсон. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Гримър Валтернсон Казвам се Гримър Владменсън и работя към отдела за рибарство на ФАО. Бих искал да благодаря на организаторите за това, че ми позволиха да взема думата по една тема, която ме е близка до сърцето ми. Преди години в Исландия рибар а, е, звучеше горд. Защото а, е, рибарите печелиха и много пари. Тогава просто човек трябваше да има кораб и да излиза на риболов. Днес обаче е, риб, сексту, е, сектора отрасъла рибарство трябва да решава много проблеми. И а, е, тъй като този отрасъл трябва да бъде ефективно управляван. Моята служба се опитва да намери решение, включително създаване на нови инструменти за добро управление и по-специално да се намерят мотивации е, за рибарите да участват в управлението на отрасала. Аз ще, ще се спра на четири аспекта. Първо, е, ще направя един преглед на положението в е, е, отрасъла рибарство. Второ, защо сегашните подходи не са целесообразни. После ще кажа какво трябва да се направи, за да се промени а, мнението и поведението на рибарите и по какъв начин да постигнем един устойчив и еколосообразен риболов. Виждате тук на този диапозитив от една страна улова и производството в условия на аквакултура. През рибарството и риболова пристигнах, постигнаха своят връх в 80-те години и след това стигнаме, стигаме до една стагнация, като в момента е, улова Общия световен улов е от порядъка на 82 до 84 милиона а, е, тона. А, е, производството на продукти от аквакултурата се, се увеличават все повече и повече и по-специално в Китай. Според последните данни, аквакултурата произвежда 44% от продуктите, които се консумират. А, сега, Риполова може да се характеризи, охарактеризира така. Първо имаше нещо като а, треска за злато и когато се смяташе, че а, а, Риполова е, е, е един щедър отрасъл, който е, с безкрайни запаси. След това обаче стигнахме до период на стагнация с падане на цени, спадане на рентабилността и сега в момента смятаме, че е, поне 50 милиарда годишно е, се пилее в този, в този сектор. Така че трябва да навлеземе в е, третата фаза, т.е. Да, да се опитаме да, да навлеземе и да създадем един период на ренесанс, т.е. да създадеме економически е, жизненоспособен и устойчив риболов. Надявам се, че реформата на, на общата политика в областта на риболова ще постигне това. Какво трябва, какви бяха полуките, които трябваше да извлечеме? Виждате в, е, в тази книга се казва, че в средата на 70-те години стана ясно, че управлението на отрасъл риболов е неефективно. И то в целия свят. Какви методи на управление се прилагаха тогава? Е, тогава пред, предимно се е, прилагаше така наречения контрол на количеството на, на входа, да. А, ФАО смята, че технологията за улов увеличава капацитет, ежегодния капацитет за улов с 5%, тъй като а, дори най-малките риболовни кораби днес са съоръжени с много висока технология, така че рибата просто няма възможност да ни се изплъзне. Защо обаче рибарите не са съгласни с сегашните методи за управление на отрасала? Аз бих искал да направя някои коментари е, преди 45 години Дон Бавън е, сравни е, методите за управление на риболова с методите за изсичане на горите. Той той тогава заяви, че не е справедливо и не е честно да се използват електрически триони. Е, и за а, сеч а, и че а, е, дървета с шишарки могат да бъдат засичани само до 31 юли. Какво, какво означава всичко това? рибарите, рибарите са преди всичко бизнесмени, тъй като е, риболова е една професионална дейност, е, която е част от цялостната култура на отделните страни. Но нека не забравяме, че става дума предимно за бизнес и че риболова трябва да се придържа към правилата, към които се прилагат и от другите економически дейности. А, но а, това не, не се възприемаше така до сега и за това се сблъскахме с много проблеми в този а, отрасъл. Трябва да преминеме към някаква друга система, която да даде по-добри резултати. А, ако да, рибарите се, се, се е, са, са всъщност жертви на свръх улова и на свръх капацитета на техните флоти. Те всъщност а, е, не, а, е, не нямат никакъв интерес да участват в а, методите на управление, които ви обясних до сега. И за това е, единственото, което ги интересува е начина по който да избегнат правилата и да заобиколат а, забраните и, и, и законите. А, опит от а, повсеместен че трябва да се е, създадат а, нови системи, за е, разпределе, нови разпределителни системи, так, по, защото по, по, този, защо, по, по този начин усилията на рибарите ще бъдат насочени към намаляване на разходите. Е, системите които се основават на, на правата, не има, са много лики, имат раз, различни видове разпределения и пре, пре, и прехвърляне на права и различни начини да се е, прилагат тези системи. Но системите на отделни права се разглеждат с доста голям скептицизъм, но всъщност те ще дадат най-добри е, резултати. Защото всъщност те са ефективни, но не се приемат от обществото. Когато държавата раздава правата за риболов, вече до една известна степен това се приема, но когато се приватизира тази система, тогава вече нещата не се, толкова, не се гледат с толкова благословно око. Но това означава ли, че трябва да търсиме други системи? Не. По-добре е да има несъвършени системи, отколкото да няма изобщо системи. Във всички случаи, от гледна точка на ефикасността, е по-добре да има системи базирани на права. Трябва да има баланс, така че рибарите да имат възможност да управляват ресурсите, защото добрата система създава добри резултати дългосрочно. Важно е държавата да има ясни, да пази ясни права върху ресурсите, т.е. те да не стават напълно частна собственост. Предизвикателството е да направим така, че тези системи да отразяват структурите, правителните системи и структурите, но да бъдат също така и приемливи, да се считат за законосъобразни. Освен това е изключително важно да се отчита и въздействието им върху заедостта, върху поминъка. Защото е, там, където има свръхкапацитет, проблеми ще се създадат и тези системи. Е, там, където общностите могат устойчиво да създадават поминък, тези системи ще бъдат и економически обосновани. А в бъдеще, какво може да донесе бъдещето за Европа. Ние в момента сме на кръстопът. Можем да продължим по пътя на свръхексплуатация и да създаваме напрежение, или да вземем трудни политически решения, така че да не се е, разчита на е, благосклонно законодателство, а да се създава устойчив риболов. Ние сме тези, които ще направим избора. На световно ниво все повече се търсят е, защитени от закона права за риболов. А, рибарите трябва все повече да бъдат ангажирани в процеса на управление. А, и трябва да търсим е, да създаде е, свят, в който е, отговорната употреба на риварството и на ресурсите от аквакултурата допринасят за добруването на хората и за сигурността на храните. А също така да допринесат и за намаляване на нивото на бедността. А освен това, трябва да кажем, че с правилно композирани, съставени инструменти, рибарството е напълно възможно да бъде управлявано. Благодаря, господин Владимирско, е, за вашето интересно представене. Убедена съм, че ще има доста въпроси. Сега ще дам думата за още 15 минути на господин Томас. Малко ми е трудно да произнеса презимето ви. Е, господинът е преподавател в Копенхагенския университет. Давам му думата. Thank you, chairman. Благодаря. Ируб се произнася името ми. Fisk besidder den egenskab, at den er let. Искам... Чакай. За Затова на търговете се, се прави много голяма разлика в, а, от гледна точка на качеството между прясната риба и замразената риба прясната риба обикновенно се разтоварва в деня на улова и се продава. Втората Втората категория а, риба може да е също прясна риба, която обаче по някакъв начин е, е била а, е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, била обект на някакви щети. А, но все повече и повече а, може да се купи ефтина риба от други краища на риба. Така че от гледна, от гледна точка, колко, колко, колкото повече обаче успееме да е, опазиме запасите и популации на риба в Европа, толкова по-висока стойност ще има тя. Едно време само крайбрежната, е, крайбрежния улов беше е, продаван в деня, докато сега им, има, има възможност да се а, извършва олов и в открито море. Не, не всекакъв, всеки риболов трябва да бъде промишлен риболов. Но økonomi til vores små fiskersamfund. Siden middelalderen har Europa været hjemsted for to store... От е, средните векове още в Европа съществуват различни видове риболов. Е, някои от тях са свързани с риболов в открито море. Е, много държави изпращат големи кораби, така че да се възползват от техните големи, почти индустриализирани капацитети. И то в места, където има голяма концентрация на риба. Тези големи кораби са и конкурентно способни за пренасене на рибата и складирането и на големи разстояния. Европа се снабдява от далече вече 600 години с замразена, осолена риба. Другият тип риболов, разпространен тук, е крайбрежния риболов от малките рибарски общности, които риболовуват в малки, е, с малки екипажи, малки кораби, е, в е, така, кораби, където всяко семейство е инвестирало някаква част. Този тип дребен риболов – осигурява прясна риба и винаги е осигурявало прясна риба за а, хората по крайбрежието. Механизацията през 20 век дава възможност а, тези, които са занимавали с крайбрежа на риболов, да инвестират в по-големи кораби, и вече да организират улов за повече от един или два дни. И така, е, отново с, предлага прясна риба, но вече не е уловена същия ден. Това в, е, по време на 20 век се случва все повече. А, и високо обемния риболов, т.е. улов на по-големи обеми риба става все по-економически изгоден. Напоследък местните пазари се интегрират по нов начин. И най-прясната рибата, уловена на деня, вече се продава за много високи цени. В Дания Примерно, подобна риба, уловена от датски рибари, се предлага в няколко европейски страни на ресторантите. Тези рибарски общности, които имат възможност да споделят ресурси, успяват вече да бъдат много по-економически устойчиви благодарение на това, че могат да инвестират в по-сложна технология. Също така се е, а, налагат методи, които не, на, не нанасят щети или не повреждат рибата, когато е, се уловява. Става дума за а, е, рибата, която се продава прясно същия ден. Тоест, обръща се голямо внимание на методите на улов. а, рибата, която се продава пак прясна, но не е уловена същия ден, се лови предимно с а, тралове. Там разходите са и по-големи. По-големите кораби употребяват до 10 пъти повече гориво, отколкото малките е, кораби с леки устройства. Също така големите траулери нанасят повече вреда на рибата. И, и в такъв смисъл по-древния риболов е по-устойчив и за околната среда. В смисъл риболова в по-древен мащаб. системата за управление, която съществува в момента, е вече доста проблематична. Е, тя е остаряла. в това, което се случва в Исландия, ясно показва това. И системата в Дания също показва същото. Идеята на системата, въведена в Дания, е банките да платят за улов, за оборудване, за, мал... за по-дребните собственици на кораби. И когато се появи системата за преотстъпване на квоти или на права, е, по този начин е, много малки общности загубиха всъщност възможността да извършват риболов, защото продадоха тези права собственици на кораби и съответно всички, които екипажа, който се занимава с това, остават без е, работни места. А също така се отнема един поминък. Големите кораби имат и и други е, проблеми, защото дълго време те не бяха в състояние да се конкурират с малките кораби. Те нямаха достатъчни квоти е, за улов на риба, която не се продава същия ден. Но като се има е, предвид системата за преотстъпване на квоти, сега вече малките съдове могат да препродават е, квотите си на по-големите – и тогава инвеститорите, които са готови да рискуват, се възползват от е, възможността за придобиване на тези права. И започна и до, до този момент те не можеха да се справят с е, конкуренцията на малките съдове, но в момента, в който успяват вече да си купуват правата, те започват да монополизират е, този отрасъл. В момента 3000% са, са увеличили капацитета на големите кораби за осъществяване на риболов, именно посредством тази система. Това окоръжава и спекулациите на инвеститори, които изкупуват малки кораби и права, за да ги препродадат по-нататък. Е, отрасъл е, риболов всъщност е, загуби ресурсите си и в момента а, и бъдеще няма интерес да бъдат закупувани от, от древни рибари тези квоти. Това доведе до изчезване на древния риболов в Дания. А, бяха инвестирани средства в големи траулери. В момента Абсолютно сме зависими от външни капитали и то рискови капитали за развитие на отрасъл. Много рибарски общности е, изчезнаха и загубиха екипажа си. Е, в момента, в който се продаде кораба, е, вече тези хора нямат работа. Системата за преотстъпване на квоти беше разрушителна. Има хора, които са станали мултимилионери от нея, но много повече са останали без работа и поминъка рибарство просто изчезва. Това обяснява и защо единствените, които успяват да съществуват още в сектора, са хората, които успяха да обединят правата си и, квота си, и квотите си. А, например, младите рибари, които сега започват, те просто нямат тази възможност. А, борбата за квоти вдигна цените до такава степен, че единствено там се намесват а, инвеститори, които са готови да рискуват. По този начин расте и цената на уловената риба. А, защото не всеки съд може да инвестира и в а, съответните системи за наблюдение на улова на самия кораб. И затова единствено тези, които имат достатъчно а, пари, са в състояние да изпълняват, да се справят с тези условия. собствениците на квоти в Дания създават обединения, които да, да предоставят права на рибари, с което започваме да се замисляме, че вероятно има и по-добри начини за управление на риболовния флот. Смятаме, че не е необходимо да се дават квоти на отделните е, съдове, а да се създават е, е, квоти за общностите, които да се притежават от държавата, но да се дава на съответната общност, а не да са свързани с корабите, защото в противен случай цените и на корабите се качват много. улова, е, улова на най-скъпата риба, тази, която се продава същия ден, е много засегнат в момента в Дания от тази система. Говори се, че се търси вече начин да се стимулира този риболов, за да може да се осигури и поминък за рибарите. В една такава общност, виждате в момента снимки, се намери альтернативно решение. Там рибарите успяха да създадат една стратегия за неиндустриален риболов. и то посредством износ на техния улов, като износ на риба, уловена същия ден. Те успяха да закупят достатъчно квоти, за да запазят тази рибарска общност. Спряха инвестициите отвън, спряха изкупуването на квоти. Но те успяха, докато в съседния град това не успя да се случи. И за по-малко от един месец помина рибарство там изчезна. В, един, в кооператива правата се споделят. Има система, която дава възможност на всеки рибар да използва част от тези права и съответно да заплати е, своята част на годишна база. Е, това е, заплащането става, става на кооператива, който те са създали. По този начин за тях е по-лесно и да се справят с заемите към банките. И тази система за споделяне на квотите дава възможност на общността да, малката рибарска общност да запази своите интереси и да запази своите ресурси, а също така и да запази поминъка за бъдеще. Експеримента също ни показа, че е, поради системата за преостъпване на права се създава и огромна задължнялост. И в настоящата криза риболовните компании е, имаха много големи проблеми. Преди да се въведе системата за преотстъпване на квоти, местните рибари нямаха толкова големи заеми, успяваха да се справят с флуктуациите на пазара, т.е. беше доста стабилен и резистентен сектора. А в момента е, задлъжнялостта на тези рибари е много голяма, над 100 милиона датски крони. И а, проблема е, че те са зависими много от банките когато се появят и спекуланти, които търсят да закупят е, този тип дългове, вече отрасъл става действително много слаб. Надяваме се, че ще може да се избегнат отрицателните системи на системата за преотстъпване на квоти и ще могат да създадат е, такива местни обединени права, които да разпределят е, общите квоти за държавите – за улов на риба, която се прави същия ден, за да може съответните кооперативи да създадат и да могат да поддържат своя флота. Освен това, се предвижда така да се, раздаде, да се раздели риболова на три вида. Риболов на риба, която се прави същия ден, риболов на прясна риба, на която не се продава същия ден и а, е, дълбоководен риболов, е, който отнема повече дни. Ако ако се извадят, е, ако се извади улова на, на риба, която се продава в същия ден от общите квоти, ще бъде по-лесно да се управлява системата и така ще се даде възможност на местните кооперативи да закупуват допълнителни права или квоти, ако имат възможност. И цялата система за преотстъпване на квоти ще се базира и на данъчната система, а страните членки ще са тези, които ще отчитат наличните ресурси. Много е важно също така да вземаме предвид и продуктите, т.е. да не отчитаме само проблемите, а да търсиме и високо качество на риболовния сектор, за да се даде възможност за развитие на економиката на е, крайбрежния риболов. Благодаря моля ви да следите времето, защото времето ни е ограничено. Сега ще дам думата на господин Лундберг от Йоландските острови. 15 минути. name... Добър ден, казвам се Фредрик Лунберг и представям Асоциацията на рибарите от Оланд. Това е един малък регион в Северния Атлантически океан, с 200, където работят 250 рибари и 90% от нашите рибарски кораби се използват за крайбрежен риболов. Ние Имаме наистина една уникална позиция в Балтийско море, море т.е. ние можем да е, прилагаме и да един риболов, който е абсолютно различен от тези на нашите съседи Финландия, Швеция и други. Разбира се, за да може този вид риболов да бъде ефективен, трябва да се познават спецификите на крайбрежния риболов. Ние сме членове на Европейския съюз от 1995-та година и имаме богат опит в общата е, политика в обща на риварството и ние бихме искали да споделиме нашата гледна точка за този за тази политика. Ние смятаме, че крайбрежния риболов е изпратен, изправен пред специфични предизвикателства, които не, са, не намират решение в общата политика. Така че а ние трябва да прилагаме други методи. Нашата, на, наш, нашата, нашата цел е да, риб, да ловиме по-високо качество на риба и да имаме по-големи печалби. Креп... Риболова, практикуван в крайбрежни води, има е, една специфика да се адаптира по-бързо към търсенето и към спецификите на пазара. Друго това обаче, което е добре за нашия вид риболов и за нашия регион, може да бъде от е, пагубно за други региони. За това всеки регион трябва да взима решенията за себе си. За това а, е, може да има само една обща рамка. Днешната обща политика, която се основава на ограничения и забрани, на, на, на, на практика е, е много отрицателна за е, вид, вида риболов, който провеждаме в нашия регион. Знаеме, че управлението и решенията трябва да бъдат взети от нас и прилагани от нас. Субсидиите доведаха до намаляване на запасите и това доведе до деструктивни последици за специално крайбрежния риболов. Знам, че нашите предложения може би изглеждат малко драстични, но те се основават на решения, които ние сме намерили на нашите специфични проблеми. Много е важно да се разбере, че крайбрежния риболов е много по-различен от риболова в открито море. Е, нашия е, риболов е, е всъщност концентриран върху така наречените популации, които са извън рамките на общия допустим олов. улов. От време на време а, има така наречен бум на уловна треска. Последен такъв бум беше наблюдаван през, по време на Втората световна война и през 70-те и 80-те години. В останалото време, както казах, ние разчитаме на улов, който да не е включен в общия допустим. за да се. За да можем обаче да практикуваме този риболов, трябва да имаме достъп до е, ресурсите, които обаче общата политика е, в областта на рибарството не ни предоставя. Има известна динамика на крайбрежния улов. През последните десетина години се опитахме да, да намерим какви са аспектите и кои са ингредиентите, които биха довели до успешни резултати. Виждате, това са четирите области, които аз идентифират, идентифицират. Едното е са възможностите за риболов, които не винаги са а, еднакви, тъй, тъй като те а, са зависими от природните бести и от природните условия. А това, което ние можем да направим. И това, което бихме могли да обсъждаме днес, това са препятствията, които съществуват в общата политика и ограниченията, които се налагат от законодателството. Друг много важен елемент, това са бизнес възможностите, възможностите за реализиране на улова. Това са възможностите, които са характерни за региона, който аз представлявам. Има отлични възможности за видове, които не са включени в общия допустим олов, т.е. не са в рамките на ОПЕРЕ. това, в този регион по-голямата част от водите са частна собственост. И това създава специфични условия. 12 000 са собствениците на водите. и това може да бъде едно препятствие за риболово. Това е карта на, на, наши, на нашия остров и, и виждате оградено в червено частните водни пространства. 80% от водите са включени в е, този така определения регион. Но успяхме с прилагане на специфични мерки да запазиме високи запаси от видове, които не са включени в общия допустим улов. улов. Риболова се извършва с малки рибарски лодки. А, състоянието на Бал- Бал- Балтийско море, както знаете, при всички случаи не, е, е, не, не създава благоприятни условия за е, риболов на този вид Виждате как е, изглежда улова. 50% поне от а, улова, както виждате, е, бил а, изяден от а, тюлените. Бизнес възможностите са, може би, част аспект от този сектор, който най-малко е развит. Има още много възможности, които трябва да се експлуатират. А, разбира се, труд, труд, трудно беше а, а, така да се е, предаде това послание на рибарите, тъй като той изискваше една един, една цялостна промяна в начина на виждане, в менталитета. Аз съм направил списък на възможностите, които трябва да се използват за развиване на тази част от дейността. А, да има нормални цени на местни, местните пазари, където търсенето е по-голямо от предлагането. Сега има много а, много препятствия за крайбрежния риболов, който, който трябва да, да превъзмогнем. Трябва да имаме възможност да ловиме видове, които са включени в общият допустим улов и тези и видове, които не са. Ние Днес сме подчинени на квоти, които трябва да делиме с промишления риболов. Смятаме, че има и се, че се упражнява и прекалено много контрол и съществуват прекалено много бюрократични препятствия крайбрежния риболов трябва да се справя с специфични специфични условия, като трябва да се получават по-големи печалби при намалено количество улов. Затова е необходимо да, е, да имаме възможност да а, е, ловиме различни видове в а, е, а, предвид условията. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Лунберг. Сега преминаваме към дискусията с участието на депутатите. На първо място давам думата на господин Барисен. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Темата засяга един от основните въпроси на общата политика в областта на рибарството, именно съхранението на ресурсите и регулирането на системата от квоти. Много често говорим за взаимната зависимост на различните елементи на политиката, на по отношение на регулирането на флота. Не трябва да забравяме, че риболовът е и чисто стопанска дейност. Тя е част от пазара и може да донесе положителни резултати. Искам да се спра на предимно на съхранението на рибните запаси. Най-фрапиращият случай е връзката между запасите от Атлантическа треска и шпроти в Атлантическият океан. Първият враг на Атлантическата треска са шпротите, защото те нападат хайвера на Атлантическа треска. И в някои периоди нещата се обръщат и Атлантическата треска унищожава цели пасажи, шпроти. Наблюдавали сме това в миналото, когато бяха намалели до минимум ресурсите на шпрот и времено запасите от Атлантическа треска бяха във върхови равнища. Случвало се и обратното. Има, разбира се, и други фактори, които влияят. Например, екосистемния подход към управлението на ресурсите. Ние искаме да наложим един отговорен риболов в рамките на Европейския съюз. Това е подхода, който се препоръчва в новата обща риболовна политика. Ние знаем много добре, че нашите познания за морските екосистеми са недостатъчни и се нуждаем от допълнителен анализ. По отношение на новогодишните планове за регулиране на запасите от различните видове, някои крачки са направени в правилната посока. Трябва да продължим в това отношение. Освен това, тези планове, разбира се, не трябва да останат само на хартия. Трябва да се е, предвиди необходимата гъвкавост, е, позволяваща да се реагира на всякакви промени в морската среда и в рибните запаси. Ако ограничаваме прекомерно улова, това може да доведе до някои случай на прекомерен или на нерегистриран улов. Регламентирането е важно, но трябва да е наистина добре премерено. Важен въпрос е и регулирането на флота. Разбира се, Капацитета на риболовния флот е един от съществените проблеми. Както казах, това е една търговска и економическа дейност. Значи, най-малкият риболовен флот също трябва да бъде защитен като същевременно зачитаме економическите пазарни принципи. може да предвидим а, намаление на флота, за да се повиши рентабилността. Една част от флота а, и за да може да се модернизира една система, която да отчита плавателните дни. В Балтийско море обаче изглежда, че въвеждането подобна система не е много а, лесно приложимо. Що се отнася Простъпване на квоти. В моята страна беше намален с 40%. Риболовният капацитет не се използва изцяло. Би трябвало да се увеличи капацитета за улов на флота, като се увеличи, да кажем, възможността за товароподемно, за натоварване на риболовните кораби. старите държави членки приспособиха своя флот в дълбоководния риболов, което не въжи примерно за някои нови държави членки, като Полша. Много важно е, е да се прилагат и такси за риболова, като не забравяме, че нито една от системите не е идеална, трябва да се комбинират различни елементи, има и редица рискове, които трябва да бъдат отчетени трябва да има правна регламентация не само на равнище на Европейския съюз, не вътре в националното законодателство на всяка държава членка, защото мисля, че трябва да се запазят широки правомощия на национално равнище. Мисля, че съкръщаването на флота ще доведе и до съкръщаване на работни места, така че трябва да се предвиди механизъм за защита на рибарите срещу уволнение или обещетение при уволнение. Особено в зони, където са ограничени възможностите за създаване на нови работни места. Благодаря, господин Валенса. Господин Гропарчик. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос на, към господин Томас Хайръп. Вие говорихте за улов на риби от тип А и Е в зависимост на начина на улов и степента на увреждане на рибата в зависимост от използването на съответните риболовни уреди. Вие говорихте, че 20% се ловят по в Балтийско море са индустриален улов с получаване на рибно брашно, където качеството на рибата е от второстепенно значение. Дали е риба или е, няма значение. Има огромни индустриални риболовни траулери, които масово произвеждат рибно брашно за използване в, като храна в животновътството. А, обаче трябва да се види какво е влиянието на този тип риболов върху риболовните запаси в Балтийско море. Господин Лунберг, вие говорихте за крайбрежния занаячийски риболов. Можете ли да ни кажете какво ще бъде въздействието от въвеждането на системата на квоти в този тип риболов за вашата страна? Благодаря. Eh, Иска ли думата? Б- благодаря. Искам да допълня въпросите, които зададаха моите колеги за рибното брашно. И искам да задам въпроса си на представителя на ФАО. Вие цитирахте някои цифри, казахте, че 44% от консумираната риба в света произлиза от аквакултура. Бих искала да знам каква част от а, рибата, уловена в света, служи за храна на отглежданата в аквакултури риба. Този въпрос също е интересен. Интересно ми беше също така да вида контраста между господин Марс и господин Хилрюп по отношение на а, тяхното мнение за квотите. Изказваните бяха много интересни. И особено особеното виждане за системата на квоти. Вярно е, че в Исландия се говори за този проблем, че големите предприятия изкупуват а малките просто ги поглъщат и това създава поле за спекулации. Смятам, че е важно да не забравяме, че е, рибата в океаните е диво а, животно, което принадлежи на всички. Виждането на господин Вали Марсън е доста интересно. Той каза, че Държавата винаги трябва да знае какви са ресурви, ресурсите и да ги управлява. Същевременно е необходимо да се подновяват договорите, и разрешенията за риболов. Има и критерии за ефективност, които също трябва да се спазват. които са важни, за да може човек да получи привилегията да има достъп до тези диви животни, именно океанските риби, морските риби. Ние доста сме мислили по въпроса за правата за риболов, разрешението за риболов и таксите, които трябва да се дават на тези, които прилагат най-екологичните и най-устойчиви методи на улов. Смятаме, че трябва да се избегнат всякакви економически спекулации, защото те са абсурдни. Искам да задам въпрос на господин Вадемарсон не знам дали сте мислили по всички тези въпроси, защото е, човек е, трябва да си откупи правата за риболов. Те не се раздават тук така. Има ли някакъв срок? 5-10 години, през който човек има правото да лови риба и когато изтече този срок, ако рибарът не е извършвал устойчив риболов, нарушил е екосистемите, не е спазвал съответните правила, не трябва ли да плати някакво обещетение за щетите, които е причинил? Много често подобни санкции налагаме на предприятията на сушата да кажем, в селските региони. Защо да не адаптираме тази система и към морето? Всички индустриални предприятия, които ловят риба, трябва да поемат своята отговорност, когато причиняват щети на околната среда. Аз също имам въпрос към представителя на ФАО. Вие много добре обяснихте предимствата на индивидуалните права за риболов. Казахте, че има различни разрешения, права. Не всичко са индивидуални прехвърляеми квоти. Ако тези индивидуални квоти, които могат да се прехвърлят, въжат за а, риболова в открито море, защото крайбрежния риболов е по-скоро се извършва от предприятия, тъй като това е въпрос на економическа ефективност, намаляване на улове и прочее и прочее. За този тип флот е разбираемо. И между другото Европейския съюз е за този тип управление. В замяна на това, когато става въпрос за риболов, крепежен риболов и занечийски риболов, ми се, се струва, че не, тази система не е толкова подходящо. Тези индивидуални права будат известни резерви у мен. Според мен би било желателно да се предвиди някаква адаптация за крайбрежния и за начиския риболов, защото там не вървят индивидуалните права. Как да се адаптира системата към крайбрежни и занатиски риболов, които имат голямо значение в Европейския съюз? Сега давам думата на нашите гости да отговорят на зададените им въпроси. На първо място давам думата на представителя на ФАО, господин Валди Марсон. Much, uh, благодаря, госпожо председател. Надявам се, че мога да отговоря на въпросите. Първо, риба за консумация от човек. Да, действително 44% от тази вид риба идва от аквакултури. Но да не забравяме, че тази цифра се базира главно на факта, че производството в Китай е огромно. Сега за рибното брашно. Използването на рибни ресурси за а, производство на риба не е голямо, около 1%, даже по-малко. Аз съвсем скоро четох една щатия именно за аквакултурите, и там се казваше, че от 1996 до 2004 година използването на рибно брашно в аквакултура е, е доста стабилно. Тоест, а, неговия процент в хранителните сметки, смески намалява, защото е много скъпо. А, тъй като в момента вече има други източници на протеини, те са по-ефтини. Що се отнася до системата за правата? Като става дума за фао, трябва да внимаваме много, защото ние единственото, което можем да кажем, че ние наблюдаваме тази система. Първо, хората не им харесва да има напълно приватизирана система на права за риболов. И там, където е, има възможности да се наруши системата, е, държавите трябва да имат възможност да отнемат тези права, както е, примерно в Штатите. Те сега търсят една система, която да е свързана с наблюдение на улова. Тоест ще има дългосрочно отдаване на правата за риболов, но те няма да стават частни. Така че е, сектора ще има достатъчно време да се адаптира. Е, така че да не става така, че в началото на 10 годишния ви период, да речем, в който имате права, да имате, да направите големи инвестиции в началото и после да не знаете какво се случва. А, както чух тук от е, колегите, които се изказаха, е, много, много нови неща се е, случват в отрасъл и ние всички се учим. Но много е важно да има създадени права. А колкото по-ясно определени са тези права, толкова по-ефективна ще е системата. Сега друг е политическия въпрос, какво точно искате. Аз е, ще спра с, до тук, госпожо председател. Благодаря. Сега господин Хойруб, моля. Благодаря. Зададен бе въпрос за крайбрежния риболов. Това беше, мисля, основният въпрос към мен. И това, което аз казах е, че ние правим разграничение между традиционния риболов крайбрежен до този момент и индустриалния риболов. И е, крайбрежния риболов не е толкова економически обословен, колкото индустриалния. И за това трябва да разгледаме тази създадена, вече установена парадигма. Защото да я преразгледаме, защото в момента има възможност е, риба, която е разтварена същия ден и е от много високо качество, може да навлиза в е, местните и не само местните пазари на много сериозна цена. Така че е, крайбрежния риболов вече не е остарал тип на улов на риба, а много, има много модерни начини. Това е един от начините да се а, така пропагандира този тип риболов. Аз го нарекох е, риболов тип Е, т.е. рибата, която се продава същия ден. А, а сега риболова безспорно е стопанска дейност, която предостава стока на пазара, но датското, датския опит, а пък и в Исландия опита показа, че ако се обвържат финансовите пазари с а, риболовния отрасъл, тогава а, крайбрежния риболов, малките а, производители започват да изпитват големи трудности, защото на пазара навлизат големи економически оператори. И когато подобен механизъм бива въведен, започват да се изкупуват правата за улов, които са относително ефтини, и след това вече цените се раздуват, цялата система се приватизира. И е, на, рибарите, които ловуват на, в най-дребни размери, много трудно се справят с една подобна ситуация. Една малка лодка, един малък рибарски съд е, ще има проблеми да си, да си осигури права за лов. И в момента, в който тя излезе от а, е, системата, хората, които са обслужвали, много трудно могат да намерят а, е, поминък. А, за собствениците е много по-лесно да продадат кораба, отколкото да се опитват да предават опита на поколенията си. Затова квотите, когато се дават на собствениците на индивидуални съдове, това вече е много рискована стратегия, особено за крайбрежния риболов. Затова предлагам парламента да обсъди сериозно факта, че има сериозна разлика между тези два сегмента, два типа на риболов. Риболова на прясна риба, която се предава, разтварва същия ден и индустриалния риболов. Така че системата да не, се, да не разпределя права на отделните е, съдове, а да бъдат давани правата на страната и тогава вече страната да ги разпределя на е, регионални или общностно и е, колективи, за да се даде възможност на рибарите да управляват тези права колективно. Привари в Дания ни показаха, че може да се създаде този тип кооператив и системата не е необходимо да е обърната срещу пазара, защото а, тези права могат да бъдат отдавани под найем, така да се каже, за една а, година, а също така може да се въвеждат и тавани на цените, фиксирани цени, които да а, осигурят и конкуренция. Иначе големите компании ще изкупат всички квоти и ще ги задържат, докато цените не се дигнат неограничено. Така че моето предложение е да се измести акцента и не да се дискутира крайбрежния риболов и индустриалния риболов, а да се дискутира улова на а, риба висококачествена, която се разтоварва и продава същия ден и носи съответно достатъчно високи доходи. Това би било един удачен начин за решаване на проблемите и, и за създаване на един по-ефективен подход. Фолюби. Си така. Сеньор Лундберг. Yes, thank you. Yeah. <clears throat> Е, Благодаря. Струва ми се, че има много природни препятствия, с които се сблъскват рибарите, които практикуват крайбрежен риболов. Така че квотите ще бъдат допълнителни. Те нямат нужда от възможност за улов на по-големи количества. Благодаря ви. Господин Гуев. Oui, volontiers, madame euh, la... С удоволствие, госпожо председател. С голям интерес е, слушах за риска от капитализиране на правата за риболов в резултат от прехвърлимостта на тези права. това е стар дебат и капитализацията вече съществуваше при транзакциите с корабите, когато един рибар закупи кораб, да кажем, който не разполага с разрешително лиценз или квоти. В този капиталистичен вид риболав съществува отдава дори и в държавите членки, които, дори тези, които не признават това. Това е факт и не може да бъде избегнат в редица риболовни дейности. Именно за това този дебат е важен. Дали дребния риболов заслужава защита? Ние сме убедени, че да. Поне в момента обмисляме това, защото дребния риболов, така както е определен в европейското законодателство. Кораби до 20, 12 метра, това са 80% от риболовния флот, 60% от работните места, но 9% само от улова и 30% от стоеността на улова. Очевидно е, че трябва да бъде защитен и да се избегне концентрацията на правата на риболов да не засегне този сегмент от риболовния флот, който има голямо значение от културна гледна точка и най-вече от гледна точка на работните места и на добавената стойност. За това го, изказването на господин Хойеръп е добре, че постави акцента върху това. Благодаря ви. Важното е да се знае дали принципът е правилен, удачен или не. А след това, разбира се, ще видим кое е необходимо, да, за да се гарантира защитата, като се отчитат разликите в Европа. Сега преминавам към втората част от изслушването. За... Ще, давам, ще дам думата на господин Холобек, председател на Асоциацията на рибарите от Полша. Имате 15 минути. Приветствам всички е, участници. Давам си сметка, че говоря тук на новите избраници от Европейския парламент, новия състав на комисията. Важно е, защото Тези проблеми бяха повдигани пред предишния състав на парламент и предишната комисия, но въпреки и преките контакти с комисаря Борг, например, проблемите не бяха взети под внимание. И ето, че се налага отново да ги поставим пред новия парламент и новата комисия. Именно затова съм озаглавил своята презентация промяната в общата политика в областта на риварството. Озаглавил съм презентацията си необходимост от промяна на общата политика в областта на рибарството в светлината на негативните тенденции в риболова вследствие на прекомерното регламентиране от страна на Европейския съюз без анализ на морската среда. За да се разбере по-добре на риболовната политика, отношението. Извинявайте, прекъсва председателката. Четете твърде бързо. Преводачите не могат да ви следат. Ако можете да забавите малко, за да можем всички да ви разберем. Не е възможно да се превежда. Да, ще се опитам, извинявайте. За да се разбере риболовната политика на Европейския съюз, политиката по отношение на риболовните зони и рибарите, трябва внимателно да се прочете специалния доклад на Сметната палата под номер 7 от 2007 година относно контролната, инспекционната, системата на контролни инспекции и санкции за запазване на запасите, ресурсите в Европейския съюз и отговора на комисията. Този документ е, е изготвен от контролен орган на Европейския съюз. Той е общностен документ който много професионално и подробно описва резултатите от контрола в шесте основни морски държави на Европейския съюз и представя различните нарушения на европейското законодателство в различни държави членки, като в някои случаи нарушенията са толкова драстични, че е трудно да се повярва, че в нашата Обединена Европа са възможни подобни ситуации. Данните от доклада а, са много полезни. Те иллюстрират аномалиите на законодателството в областта на риболова. И е, документа гласи, че данните за улва не са нито пълни, нито надежни, което пречи е, да се получи една реална картина за Улва и добре, за, на доброто прилагане на системата от квоти. Е, подзаконовата рамка и процедурите в държавите членки не гарантират нито събирането на данни, нито откриването на неуредици. Европейската комисия не е в състояние задоволително да а, открие а, грешките, аномалиите в държавите членки и не е способна да взима решение на време. Пак подчертавам, това е документ а, на Европейския съюз, който улеснява задачата ми днес, защото всъщност това не го казвам аз, а го казва Европейската сметна палата. И така подчертания проблем показва, че не е възможно да се води рационална политика от страна на Европейската комисия, която не разполага със съществени данни за е, обема на улова. Тя не знае какви са рибните ресурси, възоснова на които да изгради една устойчива политика в областта на риболова и рибарство. Така че дали при това положение е било оправдано така драстично да се намали броят на риболовните кораби, след като това съкръщение се основава на един анализ на улова и на рибните запаси, който всъщност е почива на никакви реални факти. Например, по отношение на Балтийско море няма никакви данни, между другото. Докладите за риболова са неточни. В този доклад на Сметната палата се изброяват следните важни проблеми на риболова. Прекомерно правно регламентиране, много често противоречиви регламенти, често с неразбираеми разпоредби, които не отчитат регионалните и социалните особености, опит за регламентиране отгоре на риболова, липса на научен анализ липса на е, надежни научни данни, един псевдоекологичен подход, който вижда в рибарите единствено заплаха за околната среда. Невъзможност да се реагира бързо на промените в екосистемите, за да се подобри тяхното състояние. Почти пълно отсъствие на контрол върху риболова – което води до дълбоко е, генерира на, цялата, на целия отрасъл, противоречие между теориите и практиката. Забрана за използване на а, някои видове мрежи без преди това да е направен научен анализ, което води до сериозни проблеми и увеличава смъртността сред някои видове риби. Освен това, а, освен а, а, улова за пряка консумация, има улов за рибно брашно от огромни траулери няма адекватни научни изследвания, които да отговорят на очакванията на регионалната риболовна индустрия. Регионалните консултативни комитети е, не са адекватни, е, защото рибарите не са достатъчно представени в тях. В доклада на Сметната палата това също се посочва. Това са само някои от аномалиите в риболова в Европейския съюз и по-специално Балтийско море. Оптимизма ни идва от това, от вярата, че европейските експерти могат сами да видят тези отрицателни черти и да поправят положението. Затова се надяваме новата комисия да извлече поуки от доклада на Сметната палата и да потърси и отговорниците за сегашното състояние на европейския риболов. Защото това не са рибарите, а тези, които създават подобно законодателство. Това законодателство е изключително трудно за прилагане, в която и да било от държавите членки. Контролът а, този документ засяга страни, които не са, нямат излъз на Балтийско море. Защото знаем, че е, Европейския съюз се разшири през 2004 година. Проблемите на рибарите обаче в региона на Балтийско море е, не са различни, не са по-малки от проблемите на рибарите в старите държави членки. Даже понякога са по-сериозни. Трябва да наблегнем особено на проблемите на риболова за рибно брашно в Балтийско море, защото той застрашава екологичното ръковновесие на морето. Траулерите са огромни е, масивно се ловят е, дребни риби, което опустошава морската среда. Това е антириболов. Но той се извършва съгласно европейското законодателство и дори с негова защита. Надяваме се, че европейските институции ще се заинтересуват отблизо от този тип риболов, защото той не се контролира. Смятам, че един евентуален контрол ще докаже колко е вредна този вид дейност. Рибарите смятат, че този тип риболов в малко ограничено море като Балтийско трябва да бъде прекратен и да бъде а, заменен само от улов за човешко потребление. Надяваме се, че също така ще бъде преразгледане забраната за използване на производни мрежи В скандинавските страни рибарите получават субсидии, за да се откажат от улов на сьонга с подобни мрежи. През 2007 година нямаше данни, че за ефект от използването на тези мрежи. И тези забрани, примерно, за лова на сьомга се отразиха, намалиха предлагането на сьомга на европейския пазар. През декември господин Баросо подписа документ, който се приема, допуска се нерегистриран улов в региона на полуостров Йотланд – Това са едни правни улеснения. Економически и технически комитет по риболова подкрепя подобен вид дейности. Най-големият скандал обаче в Балтийско море е факта, че съгласно европейското законодателство има 6000 кораба от под 8 метра дължина, които не се включват в риболовната статистика. Стотици хиляди тонове риба всъщност не влизат в статистиката, което тотално фалшифицира а, цифрите, възоснова на които се разпределят квотите. Гражданите на Европейския съюз по този начин а, си въобразява, че моретата край Европейския съюз са някакви биологични е, са някаква биологична пустош, която трябва да бъде заселена. Всичко това са сериозно аномалии. Сериозни аномалии. Европейската комисия без никаква критика прие така нареченото научни достижения на Международната риболовна комисия за Балтийско море. е Една институция, която доста безгрижно върши дейността си на съветник, на, консултат, на консултант. Извинявайте, може и да приключвате? Доста превалихте времето, което ви беше дадено.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 те, е, тя счита, че полския фронт е един от най-малки. В е, Швеция има 1100 е, плавателни съдове и има само 700 случая на контрол, докато в Полша, където има подобно съразмерен флот, има само 16 случая на контрол. И това е един доста сериозен въпрос, защото контрола се планира. Тук трябва да запитаме кой отговаря за организирането на огромния брой проверки в Полша и защо не се правят същите проверки в страни, където има огромен флот. Дали просто не преследват точно Полша и същевременно това води до едно абсолютно непознаване на ситуацията в други страни, където въобще не се прави контрол. Дали това е най-ефикасният начин да се използват европейските фондове? Всички останали мои бележки, които може да кажа, ще видите в документ. Сега давам думата на госпожа Кристиан Сдотти. Мисион е, Сега давам думата на госпожа Кристиан Дотир, която е представител на а, към а, евро, европейската делегация, е, е, исландската делегация към Европейския съюз. Имате думата. Thank you. Благодаря ви. Е, is... После. Казвам се е, Гладиорио Кристиан Дотирс. Не разбирам, че малко трудно се произнася името. За мен е удоволствие да ви представя една, едно кратко изложение по повод управлението на флота в Исландия. Първо искам, първа, първата част ще бъдат цифри и графики за исландския флот, а втората част за управлението. За нас рибата винаги, риболов винаги са били от основно значение за економическото развитие на страната. Виждате тук броя на плавателните съдове от 1905 до 2007 година. През 70-те години се, пости, се, се, се постигна а, така развитие, което а, беше върхово. Виждате, през последните години улова е от порядъка на милиарди 7 до 2 милиона, 2 милиарда и 100 милиона т.е. между 2 и 2,5 от общия световен улов, като 1 милион и 450 хиляди тона е, се ловат е, в териториалните води и 500 е, хиляди тона извън. Изразена в парична стоеност, това са 2 милиарда американски долари или 171 милиарда а, крони, като имате предвид, че нашата валута бе девалвирана в последните вес, е, месеци. Сега виждате тук а, е, обема на улова в Исландия спрямо другите големи риболовни страни през 2005 година а ние а, е, реализирахме 1,8% от общия улов, като Исландия е сред най-големите риболовни държави на световния списък. На рибните ресурси и е, морските ресурси до голяма степен създадаха добри условия за живот в Исландия и може да се каже, че през, че през последните години развитието на риболова бе в основата на економическия растеж на страната. Вярно е, че нашата економика е все по-разнообразна, но тя все още зависи до голяма степен от е, отрасъла рибарство. Тук можете да видите разпределението на е, износа от Исландия през 2007 година. Виждате, че е, Европейското економическо пространство е нашия най-голям партньор. И 80% е, от приходите са от Европейското економическо пространство. Наш, нашия флот наброява общо 1310 плавателни съда, като този, този флот е стабилен през последните години. Същевременно обаче а, методите на риболов са доста гъвкави. Ние ням, нямаме никакви ограничения, свързани с размера на плавателните съдове. В този контекст трябва да споменеме, че Върховния съд на, на Исландия излезе с решение, а, според което няма ограничение на броя на плавателните съдове, които могат да бъдат използвани в Исландия. През 1700, 1976 година териториалните води бяха а, определени до 200 мили а, около острова и, и тогава се проведе един широк дебат относно методите за управление. През 1983 година парламента прие една е, система за управление за е, предоставяне на индивидуалните квоти, като е, тя, тази система бе приложена за пръв път през 1984 година. От... Но до 90-та година на практика беше невъзможно да се приложи изцяло тази система. Сега системата за управление почива на цялостната система за предоставяне на квоти, като целта обаче е да се запазат е, морските ресурси, да се осигури е, устойчива заетост и биоразнообразие. Целта също така е да се осигури устойчив риболов, като същевременно се осигури устойчив растеж, економически растеж на този отрасъл. Съгласно препоръките на Института по, морска, по морски изследвания. Всички Съгласно правилата на този институт, 85% от улова е, е част от общия допустим олов. олов. Новите видове се включват също в системата, като също времено се отделят квоти, които се основават на обема улов от последните три години. Основната характеристика на тази система е преотстъпването на квоти, като прехвърлянето от година на година може, може да бъде от порядъка на 50% от година за друга. В промишления риболов се извършва след получаване на, разреш... на, раз... на риболовно разрешение. от трите основни цели на системата за управляване на риболова е да се засили ефективността на отрасъла, а също да се запазят е, ресурсите и да се осигури е, стабилно развитие на всякъде страната. Рационализира се нееднократно системата и се консолидира, но също има безпокойства, че някои оператори стават прекалено големи и се получава голяма концентрация в индустрията. Затова парламента реши да се сложи един максимум от 12% от квотите, които могат да бъдат притежавани от един оператор. Също така министъра може да е, отпуска квота 12 000 тона треска за специални случаи, специален риболов. Като а, е, това е, е, се направено с цел да се поемат е, ударите на системата, ако се наложи. Също така има и преференциална система за най-малките съдове. По законодателството изхвърлянията на улов са незаконни рибарите трябва да декларират всички е, целият улов е, и спрямо съответната квота. И ако съда няма достатъчно квота за съответния улов, тогава те са длъжни да я получат, да я прехвърлят от други съд. Ако не, ще им бъде прекратено разрешението. Има специални елементи на гъвкавост в, вградени в системата. Първо, постоянни е, дялове, които могат да бъдат прехвърляни на други съдове. Също всеки оператор може да променя квотите си и да ги прехвърля от година на година. Операторите в повечето случаи могат да прехвърлят до 33% от квотата си до следващия риболовен сезон и могат да надхвърлят квотата с 5%. Тези 5% се отнемат от е, квотата за следващата година. Освен системата за управление с, е, с квотите, която е основен елемент от е, системата за управление на риболова в нашата страна, системата прекъсна микрофона, не стига до нас текст. Е, е, Hibernating. I will continue without, without the presentation. Well, in addition to the ITQ... Освен системата за квоти, която е в основата на системата за управление, има и много други мерки за управление – като например определяне на зони, ограничаване на риболовните а, способи и също определяне на хабитати. A part of the criticism of the quota system част от критиката е, че се създава стимули за рибарите да изхвърлят ценен улов. В такъв смисъл трябва да не забравяме, че а, системата на изхвърляне съществува във всички видове системи за управление на риболова. Сега на някои системи подлежат повече на факта, че има изхвърляне. Сега а, при нас се изхвърлят а, при, предимно повредена риба или малки. Това е неизбежно. А, като общо взето подобно изхвърляне се счита за законно легализирано. Защо? защото те е, носят и много малки цени на пазара. Но при нас се е, провежда много интензивно разследване и се търсят мерки за намаляване на тези изхвърления, които са економически мотивирани вградените възможности за гъвкавост на системата всъщност са един начин за преодоляване на този проблем. Властите в Исландия търсят начин да упражняват контрол и да измерват изхвърлянията. Това е важно, задача, но и много трудна. От 2001 година морски изследвания, заедно с е, директората за риболов, измерват е, изхвърлянията, като данните се събират главно за тръска и още един тръска. А, е, така че се смята, че общо за двата вида изхвърленията са около 5% от разтоварения улов. Като чао може да се каже, че системата за прехвърляне на квоти ни служи достатъчно добре за удържане на улова в определени граници. Системата функционира според закона, и дава равен старт на операторите, а също така и възможност за ефективно прилагане, като контрола, разбира се, е изключително важен. Ключов е, момент за всяка успешна система е, е регистрирането на улова. Това се прави във всички пристанища у нас – Улова се измерва, регистрира и се вкарва в база данни на директората по риболов. Като там се съдържат данни за цялата флота от е, лодки и по-големи съдове. Тази информация е достъпна до всички на интернет. И по този начин се осъществява много голяма прозрачност, също така и се дава възможност за по-добър контрол, включително и върху улова и позицията на съдовете. Системата ни дава възможност да удържаме уловите в е, определени граници и прозрачността с малки изключения е много добра. 97% от общия улов в Изландия се изнася. Сега искам съвсем накратко да дискутирам основните цели на политиката на рибарството в нашата страна. Те са да се постигне устойчиво използване на морските ресурси, да се запази биоразнообразието и екосистемите на океана, да се направи така, че е, решенията да се базират на най-добрата налична научно-економическа информация, да участваме активно в международни форуми, да се застъпваме за свободна търговия и да осигуряваме сигурност и безопасност на храната. Аз опитах да ви представя структурата на системата за управление на рибарството в е, Ирландия като цяло, благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателката. Мисля, че за всички нас е, беше интересно, защото вие сте страна, която кандидат, е кандидат за членство в Европейския съюз. Сега последният ни оратор ни е много познат. Заповядайте. Christmas Thank you, Madam Chair. Are you leaving? Благодаря, госпожо председател. Вие напускате ли ни? Are there any members of the Fisheries Committee left? Някой остава ли тук от комисията по рибарство? Quite many, so you're all... А, добре, да, казват на председателя, има достатъчно, може да започнете. Презентацията ми сега ще се появи на екрана, ако всичко е наред с техниката. Right. Thank you very much for the uh, invitation. Благодаря. Благодаря за поканата да говоря тук за политиката за запазване на рибните ресурси и политиката за флотата от името на Европейската агенция, която представлява а, рибарската общност. Аз а, се занимавам с дейността по линията на агенцията, така наречена Европеш, от много години. Също съм председател на Датската асоциация на рибарите и на производителите на рибни продукти, където членуват всички рибари. Около 1100 съда са членове на нашата организация. И също така, така наречената организация Европеш е представлява на европейско ниво рибарите. Представляваме и още няколко организации, а участваме и в съвещателния съвет на комисията по рибарство. Във всички тези организации ние подадохме отговори към Зелената книга на комисията – от една страна от името на всички организации от отрасъла в Дания, също и от е, Европеш, също така и от съвещателната комисия, и от работната комисия, времената, която беше е, създадена, също и от организацията EAPO, а също и от е, регионалните съвети. Е, по рибарство. Няма да коментирам в подробности нашите отговори, но ще засегна някои аспекти от политиката за запазване на, резерв... на ресурсите и политиката по флота. И ще коментирам по-специално защо е необходимо да има промяна. Първо, трябва да кажа, че ще се опитам да погледна като от общо картината. Ето, виждате, тук е индикиран факта, че намалява флота, а пък рибните запаси растат. Това е добре. А, оборота, знаете, че върви и нагоре и надолу. То си е така. Това са а политиката за запазване на ресурсите се базира на три основни методи. Общия допустим улов и квотите. Тоест, това са регламентите за улова, където главно в Северна Европа са валидни те, докато в Южна Европа има всъщност ограничения само за рибатон. Тоест, в политическата рамка няма достатъчно последователност. На север има повече ограничения, отколкото на юг. Съществуват също и технически мерки, където се определя как и къде и колко дълго може да се извършва риболов, сезонни подходи и така нататък. Тези технически мерки се допълват с регламента за дни прекарани на море, планове за възстановяване, киловатни и така нататък и други ограничения, които са част от плановете за възстановяване на ресурсите. Всички тези неща, взети като цяло, са елементи на политиката за запазване на рибните ресурси. Тази политика е различна в различните области примерно, моите рибари риболовуват и в Северно море и водите извън Северно море. Областта Скагерак горе на север е различна. Областта Катагат също си има своите специфичности. След това западно, балтийско, не източно. Е, много различни са характеристиките, различни правила, различни законодателства и различна политика за запазване на ресурсите. Различни технически правила, разбира се, и това трябва да се отчита. Тук изказалите се, когато говориха за Балтийската зона, може би говориха повече за източно Балтийска море, но в западната част също си има своите характерни особености. Също начина как се управляват квотите. Доста се коментира тук въпроса. Чухме и много пространна презентация за Исландия. В моята страна тази политика може да каже, че е един кръг. Ето това е общото е, рибарството, което се занимаваме. Е, виждате дълбоковода на риболов горе. В ляво е риболов за е, рибно масло и за е, риба за консумация. Вдясно е малкия риболов, а, отдолу са специални е, разрешения за миди или стриди и така нататък. в червено са древния риболов. Ние дадохме повече квоти за е, крайбрежния риболов, но оставихме и много квота за дънния риболов, защото не може да се разделят е, тези неща. Е, сега това са елементи от на, на националното управление на системата, защото в края на кращата на национално ниво трябва да се реши как да се разделят тези квоти. Тоест, въпросът не е само международен, но до голяма степен и националната държава трябва да реши и да проведе съответния национален дебат по тази тема. За да ви иллюстрирам някои от проблемите по отношение на политиката за запазване на ресурсите – ви показвам едно писмо, което ни е изпратено от 15 март на, от комисията. В Западна е, Балтийско море, там едно от правилата е през април да няма риболов. Преди известно е, години, преди няколко години наложиха забрана на риболова през е, лятото. Всички смятахме, че това е безумно а, сега вече се реши да се прекратява риболова през април, когато е периода на размножаване. Но много от а, е, малките лодки а, е, сега не можеха да упражняват а, е, възможностите си за риболов през февруари и март, защото всичко беше напълно а, замръзнало. Затова искахме изключение от комисията Написахме писмо, искайки именно това, но получихме отговор от комисията. Не, не е възможно. Има решение на съвета и по силата на регламента вие не може да имате изключение. Нормално процеса за получаване на изключение отнема 2 до 4 месеца. Сега с договор от Лисабон този срок ще добави още поне 2-3 месеца. Така че ето ви един елемент от политиката, когато нямаме никакъв марш за маневри, когато подобни неща се взимат по процедура на съвместно решение с парламента или в съвета, трябва да се има предвид, че когато се решава бъдещето на политиката за опазване на ресурсите, такъв подход не, не работи. Също ние дискутирахме с нашите власти в Министерството какво може да се направи. И е, един от е, съответните ръководители национални бе цитиран в нашите вестници, че, който каза, че Европейската комисия в момента може да взима много бързи решения в ситуации, форс-мажорни ситуации. Но става дума за форс-мажорни ситуации по отношение на определен запас, определен вид риба, а не да речеме свързани с природните условия. Значи, когато има форс-мажорни обстоятелства за рибарите, Европейската комисия нищо не може да направи. Така излиза. Това трябва да се предвиди в следващата ревизия на политиката. Друг елемент от политиката за запазване на ресурсите е ми преминаването към схемата киловатт ден. Тази система е съставена по такъв начин, с цел да се запази запас от риба тръска, че а, кораба има определен брой киловатт дни. Т.е. според мощността си има право да ловува определен брой дни. Когато се приложи тази система, ето давам ви пример с един малък риболовен съд – През 2008 година този съд имаше право на 158 дни риболов, а през 2009 можаха да увеличат е, периода до 181 дни. А сега при новата система киловатт дни от 181 ден ще имат, е, ще спаднат до 129 и после до 113 дни. 2010 и съответно 2011. Тоест това автоматично се намалява с 10%. 10% намаляване на запаса на риба тръска води до 25% намаляване на възможността за улов. Тоест, ние, след като не можем да излезем извън а, плановете за възстановяване на а, запаса, ние дори не можем да, изп... да, да имаме същите, същия брой дни, който имахме. Подобен например, с друг съд в Северно море. Само общите големи цифри ще ви кажа. 163 дни през 2009 до 67 дни през 2012 по плана за възстановяване на запаса. Значи, какво става? Лишаваме хората от работа, като формулираме този тип политика. Ето една иллюстрация. Не знам дали виждате от е, местата си какво показвам, но става дума за тенденциите за тонажа на някои флоти в Европейския съюз от 1992-2009. Това са данни на комисията. Мисля, че са съвсем скорошни данни от 11 януари. Чисто нови данни. Вижда се намаляването в процент на флота за различни страни. за нас е много трудно да приемем намаляването на киловатните, т.е. времето, когато имаме възможност да риболобуваме, като се видят и тези цифри за намаляването на флотата – виждате, че 46% е намаляването за нашата страна, Португалия 44%, Белгия 36% и така нататък. Тоест, се сблъскваме с, с ситуация, когато инструментите на политиката се използват по начин, който е много негативен за сектора. Защото, той е много отрицателен и за нас, защото не дава по-добри условия за хората, които работят в отрасъла и реално затваря работни места. Освен това, да ви дам така и последни цифри за пазара, трябва да стане ясно, че е, тук Комисията по рибарство е, трябва да стане ясно къде се намира сектора по отрасъл рибарство. Ето ви графики. Вижте цените на килограм е, на три вида. Риба тръска, умари. До февруари 2010, последните две години. Виждате колко е сериозна кризата в отрасъл. Така че трябва да се мисли не само за политика за опазване на ресурсите, но и да има кохерентност, последователност в общата политика за рибарството. You, Благодаря ви, господин Викман. Сега, преди да минем към въпросите към тримата а, оратори, в точката разни искам да съобща, че комисията има нови технически мерки, така че когато приключиме, ще минеме към тази точка. Сега нека господин Кун зададе първия въпрос. Благодаря, господин председател. Господин Харпунт. Днес ви а, обяснихте, че атмосферичните условия, атмосферните условия в Северна Европа и по-специално в Балтийско море а, е, имат отражение и се отразяват на риболова. Казахте също така, че е, риболов а, е, не се извършва в едно затворено помещение с климатика. Черепарите са подвластни на външните условия. Знаете, че след Копенхаген изведнъж настъпи зима и в а, а, около Копенхаген и в Дания температурите са много ниски, всичко е замръзнало, просто не може, не може да се е, извършва риболов. Така че ако има е, забрана, да речем, от даден месец, а предишните месеци въобще не е могло да бъде е, да бъде извършван, не е могъл да бъде извършен на риболов, тогава трябва по някакъв начин нещата да се балансират. В такъв случай не можем да се чудиме, че нашите рибари е, възприемат много отрицателно общата е, политика в областта на рибарството. Значи няма никаква, никаква гъвкавост. А, писмото, което ни показа господин е, Уикман, отговора, който е отправен към а, рибарите от Балтийския регион. Какво означава това? Значи, че те продължение на месеци не са могли да а, ловат риба, така че не, можат, не могат датите да се фиксират. Трябва да имаме това, да имаме това предвид. А, с оглед реформата на общата политика в областта на рибарството. Нека не забравяме, че Балтийско море е затворено море, което е свързано и зависи от Северно море. Нека не забравяме, че степента, а, че процента а, осолеността също играе е, има значение за количествата улов. Така че ако искаме политическото послание да... Дякую, пани przewodniczący. Я mam питание до пани... Господин Грубарчев, имам въпрос до госпожа Дотир. Вие споменахте системата на квоти, която е въведена с, законодателството, която всъщност на практика се блокира. А, именно, само 12% от тези квоти могат да се прехвърлят. Означава ли това, че останалата част не може да се прехвърля? Не разбрахме как точно стои, стоят нещата. Господин Халвек, как как виждате бъдещето на флота Балтийско море? Благодаря ви. Thank you. Uh, I don't have any other speak. Благодаря ви. Няма други желащи да се изкажат. Аз бих искал да задам един въпрос на госпожа Кристиан Доктор относно квотите. Имах възможност да обсъда проблема с политици, исландски политици, представители на новото правителство през последните седмици. Доколкото разбирам, те нямат на намерение да се отказват от системата за прехвърляне на квоти, въпреки че смят, вие смятате, че тази система не е най-добрата. Колкото до изхвърлянето, вие споменахте че е, системата функционира, но как успявате да упражнявате контрол? Е, как можете да установите, че рибарите и флота не изхвърлят е, улов? И по какъв начин успявате да принудите рибарите да разтоварват цялата риба, която е била уловена? Така че сега бих дал думата на тримата наши изказващи си. Нека започнем с първия и още един коментар на нашия а, полски приятел. Мога да ви, да ви кажа, че само 200 плавателни съда в момента се е, използват. Но аз разбирам какво точно имахте предвид. Не сега. Нека да започнем с нашия полски оратор, ако обичате да коментирате въпросите, които ви бяха зададени. Благодаря ви. Господин Халовека, ако искате, направете първо коментари, после отговорите на въпроса. Никъде в казаното от мене не съм използвал моя собствен анализ. Аз цитирах документ, който е издаден на европейско равнище, а именно резултата от проверката на Европейската агенция за контрол на риболова, която през последните години е конт... от върху 3000 финландски кораба контролира 16 а, а Тоест, има кораби, които се <laughs> контролират един път на 400 години горе-долу, така екстраполираме. И просто вада заключения. Разбирам, че Финландия има голям проблем с европейските квоти и се опита по някакъв начин да се справи, както и повечето държави членки от Европейския съюз, които, когато имат недостатъчни квоти, успяват по някакъв начин да се справят. Господин Валди Марсън спомена това и заяви, че рибарите имат една естествена тенденция да заобикалят европейското законодателство. Но, според мен има случаи, когато за рибарите просто е необходимо да заобикалят законодателството, защото просто не могат да го спазват. И само благодарение на това заобикаляне все още има риболов в Европейския съюз. Като започнем от Средиземно море и свършим с Балтийско. На въпроса на господин че как виждам бъдещето на риболова в Балтийско море. Всеки риболовен регион всяко море, в зависимост от дълбочината, спецификата на водите, социалните традиции по крайбрежието, трябва да се третира по-отделно. Ужасяваме това желание да се регионализира всичко в Европейския съюз. И това виждаме е, всъщност и от документа на Сметната палата, който цитирах, който подробно изброява всички недостатъци. И заключенията в него обаче е, са, че рибарите са виновни, че държавите членки са виновни, а никой не си дава сметка, че просто потикваме рибарите да заобикалят законодателството, защото просто то не е подходящо в някои региони. Имам доказателства, затова ще се опитам да ви ги предоставя след време. Днеска нямах достатъчно време, но ви уверявам, че ще ви предоставя всички необходими законодателства. Знаете много добре, че Балтийско море е плитко море има твърде малко разнообразни видове, повечето, 80% от улова се е, треска. И трябва да кажа, че цифрите е, за улова на треска не съответстват на тези, които ни предоставя е, комисията, просто защото не се отчита крайбрежния риболов. смятам, че комисията трябва да положи усилия да адаптира някои правила към спецификата на Балтийско море. Изключено е там да се практикува индустриален риболов с тралове на 100 метра, дънни тралове на 100 метра дълбочина и които, имат, които са 100 метра дълги, огромни мрежи. Огромните траулери с 100 метра дължина ловът с трал, дънни траулове, загребват всичко от дъното. размерът на дубките на мрежата е твърде малък и се хващат и много малки риби и морски организми, което противоречи на всякакви екологични норми. Затова много внимателно трябва да се проучи какво правят големите траулери. Ако имаше достатъчен контрол, щеше да се знае много точно какво се прави. Ако някой се съмнява в това, което говоря, приканвам представители на Сметната палата да дойдат и да направят в Балтийско море съответния контрол. Нека всички страни да понесат същия контрол, който се е, провежда в Балтийско море. Много често при улов 1500 там се декларират само 300, има укриване на, на, на стойности, на цифри. И мисля, че целият проблем идва от неадекватното европейско законодателство. Сега се надяваме, че с новия парламент, новата комисия, започвайки от началото, ще се разберат проблемите, ще се, говори, ще се заговори все повече и повече за тях. Ще обмислим в е, докъде доведе политиката за възстановяване на запасите от резка програма от 2007 година, която не доведе до нищо. В тази зала, тук отзад има и някои рибари, които са днес в парламента. Това е едно първо посещение. Ние искаме да се възползваме от възможностите на демокрацията в Европейския парламент, да се възползваме от европейската солидарност – защото риболовът в малко море, като Балтийско, трябва да е малък, ограничен риболов. Не може да има дънен риболов, който да обира всичко по дъното. Това противоречи на всички правила на устойчивия риболов. Защо се разрешават подобни практики в такова малко море като Балтийско? Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, господин Халобек, за този много ясен и точен отговор относно положението в Балтийско море. Госпожо Християн Дотир, моля ви, отговорете на въпросите, които ви бяха зададени на вас. Благодаря ви, господин председател. Първо, по въпроса за ограничаването на трансфера на сквоти. 30% са е, въз... е възможно, възможният дял, който може индивидуален оператор да а, управлява. Само 50% може да бъде прехвърлено за следващата година, както вече казах. Що се отнася до премахване на системата, за сега не, подобен проблем не се обсъжда. но по-скоро обсъждахме квотите да бъдат отпуснати за 10 години. В, в момента се обсъжда начина с преразпределяне на квотите в сравнение с 20-30 години преди 20-30 години, когато беше създадена тази система. В момента нещата се обсъждат, но мисля, че не е подходящо да обсъждаме и да правиме предположения. Що се отнася до изхвърлянията, по какъв начин можем да гарантираме или да насърчаваме рибарите да спазват правилата. Рибарите, както казах, трябва да притежават квоти за всички отделни видове но така че те могат да, доку, да докупват а, а, квоти след, а, след като са разтоварили известни видове също. А, също така закон, закона предвижда че малките, малките дребните риби могат да да представляват не повече от 5% от квотата. И също така една, едно известно количество може да бъде разтоварено и продадено на пазара без да влиза в квотите. И е, тогава тези, тези тези, тези средства се е, е, изплащат в един специален фонд е, за развитие на отрасъла. Това е което мога да кажа за сега по този въпрос. Благодаря ви, госпожо. И господин Викмен, искате ли да коментирате въпросите, които ви бяха зададени? Да, благодаря ви, господин председател. Ще отговоря а, на, с няколко думи. Съгласен съм с полския колега, че трябва да намериме а, начин да, а, да имаме някакси регионално влияние върху взимането на решения, свързани с нашия регион, а, включително тъй като решенията се взимат от комисията, парламента и след това всъщност се спускат надолу. Немския колега каз спомена, че има проблеми, специални проблеми, свързани с Балтийско море. Да, така е. А, запасите от а, треста, треска в а, Балтийско море са, се намаляват и не са и не трябва да забравяме, че за сега поне не са намалявани сроковете или дължината на сроковете за а, риболов. Що се, от, що се отнася до рибата, която се е, лови за производство на брашно и а, рибено масло, те, те са включени за сега в, в, в потите. А що се отнася до сметната палата, мисля, че те трябва да, да се свържат с, с съответните организации, нашата, за да разберат какво е положението в нашия регион. Днес обсъдихме управлението на флотите. Исландската колежка не спомена, но аз мисля, че има какво да, има какво да научиме от Исландия. Там няма е, няма всъщност политика, когато е, и притежавате квоти, вие решавате дали да използвате малък или голям плавателен съд. Е, така че много е лесно, когато имате 200 мили но в, в, в Балтийско море нещата са много по-сложни, видовете са много разнообразни, така че там проблема е много по-голям. Така че Виева, тук Европейския парламент трябва заедно с съвета и комисията да работите за реформиране на тази политика до 2013 година. Е, трябва да преразгледате плана за възстановяване и плана за управление, програмите за управление. Трябва да се преразгледа основното законодателство, което лежи в основата на ОПЕРЕ, и ще, и ще трябва да е, разработите нова е, система за технически правила и специфики. Трябва също така да, раз, да, да разработите нови правила за общото управление на пазарите. Това също е един от големите проблеми. И четвърти проблем – трябва да измислите и да разработите мерки за разпределение на структурните фондове в тази област и това трябва да стане в близките 2-3 години, така че ви пожелавам много успех. Благодаря. Действително имаме нужда от пожелания за успех, но бяхме много мотивирани. Всички бяха мотивирани в работата по зелената книга, така че се надявам, че ще успеем. Сега е, от комисията имат ли желание да отговорят на въпросите? Имаше поставени въпроси към тях. Само един въпрос, т.е. два коментара по един въпрос. Искам да приветствам господин Зигман, че така точно описа задачите, които трябва да изпълним заедно за да приемем цялата поредица регламенти, които той обяви, е, за които вече комисията мисли. И втори коментар по отношение на контрола. Аз е, бях част от е, управителния съвет на Агенцията за контрол и мога да ви веря, че контрол се правеше в зависимост от измерения риск. Така че, когато една асоциация на рибари ни уведоми, че призовава към неподчинение на закона, мисля, че се налага контрол, за да има едно по-отговорно отношение към закона, към спазването на закона. Това би избегнало доста неприятности. И това е, според мен е доста един, доста мъдър съвет. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега с е, коментара на комисията а, е, приключваме, но искам да изкажа от името на комисията благодарности за нашите шестима оратори. Много интересни неща чухме, аз също така благодарности към всички, които присъстват тук. Сега нека да при... преминем към следващата точка от дневния ред, която е точка разни. Преди няколко минути ви съобщих, че комисията иска да им дадем възможността да направят едно съобщение относно предложенията от 2008 за техническите мерки, свързани с е, влизането в сила на Лисабонския договор. Така че, ако нямате нищо против, сега давам отново думата на господин Куев от Генерална дирекция Рибарство и морско дело. Моля. Благодаря, че ми позволявате на моята генерална дирекция да направя това съобщение. Моята генерална дирекция има намерение да предложи на Европейската комисия да оттегли своето предложение за технически мерки, което все още е в дневния ред на съвета под формата на компромис на председателството още от ноември месец миналата година. Един компромис, който всъщност не можа а, да успее, тъй като, че, тъй като под онова време през ноември имаше настроения и напрежение между стария и новия екип в, на комисията. Предложението за регламент на съвета включва редица принципи, уреждащи начина по който може да се подобри е, да се подобрят е, риболовните уреди, кораби и да се намали въздействието върху околната среда. Основната причина, поради която комисията би могла да реши да оттегли това предложение, е двойна всъщност. Първо, е, разпоредбите от Лисабонския договор – съгласно които комисията е длъжна в рамките на своята законодателна инициатива да определя кое е съществено, кое не е съществено и да делегира а, своите правомощия за прилагане. В предложението за техническите мерки, за което ви говоря в сегашния му вид и след преговорите с съвета, и становището на парламента от онова време се смесват съществени с несъществени елементи, поради което е необходимо да се преразгледа предложението, за да се уточни много точно кое е, е задължение по силата на Лисабонския договор. Втората причина, поради която комисията би могла да оттегли това предложение – е, че ние бихме желали да се възползваме от дискусията по реформата на общата риболовна политика, за да видим кои мерки трябва да се приемат спешно, за да се рационализира тази обща политика и да се включи в арсенала от инструменти за определене всички тези, които са свързани с прякото приложение на редица мерки. Отеглянето на предложението няма да доведе до през, пра, правна празни, празнота. През ноември ние взехме решение да поискаме от съвета да приеме временни технически мерки, които да позволят в срок от 18 месеца да се прилага сегашното законодателство 850-78, за да може да се гарантира да, е, непрекъснатост в е, риболова. Е, ако трябва, ще поискаме и ново продължаване на този срок, ако не успеем да се споразумеем. Благодаря, благодаря за съобщението. Има ли колеги, които искат да коментират? Ако не, благодаря на представителите на комисията и минаваме от точка разни на точката за съобщение на председателя относно заседанието на координаторите. Предоставени са ви препоръките, направени от координаторите към нас. Има едно предложение или искане от зелените за една малко изменение в е, протокола. Изчакайте да видя какво точно се казва. Относно начина за разпределение на докладите, зелените искат да се смени последната част от е, последното изречение. Е, последното изречение, из, извинете. беше решено докладите да се разпределят на базата на точки. Зелените имат сега искане и те очевидно е, тълкуват по различен начин това, което се споразумяхме на последното заседание. Просто става дума за различен ред на, на исканията за доклади, заявките за доклади, ако сте съгласни, тогава да приемем протокола от е, заседанието на координаторите. Добре. С това приключваме нашето заседание. Имате в дневния ред датите за следващото ни заседание. С, с това приключваме. Благодаря.